Естествено всичко това е много важно, но трябва да поставим подобни искания и към партньорите от Меркосюр, е, е, към Бразилия, например. Е, Парижкото споразумение повелява това и при всички положения не означава да поставяме бариери, но трябва да поставяме изисквания. Госпожа Скот Кейто, Европейските преговарящи искат да бъдат видени като лидери в борбата с измененията на климата, но ние все още пренебрегваме науката. Истината е, че 2030 година трябва да постигнем въглеродна неутралност. Също така сме лицемерни, след като говорим само за въглеродните емисии, а пренебрегваме стоките, които се внасят чрез множество технологии за отделяне на въглеродни емисии. Господин Болсенаро всъщност ще използва това споразумение за да унищожава гори и да премести кореното население – Необходими са ни едни прогресивни търговски политики, които опазват климата, общото благо на цялото човечество. Благодаря колегата Хакарайнен. Благодаря, госпожо председател. И тази тема е, е включена в дневния ред по инициатива на зелените – това е иллюзия, всичко свързано с климата и принудите, които налагаме. Европейския съюз има прекалено стриктни и не осъществими цели по отношение на климата. Ние на практика ще налагаме само данъци и ще убиваме населението. Зелените смятат, е, е, че всичко трябва да бъде задължително. Ако естествено нещата се уредят на доброволен принцип, ще изглеждат по друг начин. Е, как ще опазим етническите общности в страните от Меркосюр? Културата там е съвсем различна и целите не могат да бъдат постигнати. На времето, като Кастро завършваше речите си с думите, че всичко това, което се върши на практика в Европа е разрушително и в Запада най-вече е разрушително и Европейския съюз като че ли е решил сам да разрушава себе си. Националните държави трябва да решават нещата. Ето, Обединеното кралство не желая вече да бъде заложник на политиката на Европейския съюз. Аз му желая много успех. Благодаря. Господин Захрадил за една минута. Благодаря. За съжаление, дебатите по търговските споразумения е все по-идеологизиран и политизиран. Това беше и през миналия мандат. Сега нещата се влушават наскоро и имаше опит да се върне или да се отхвърли доклада за споразумението с Виетнам, тъй като имаше възражение за Меркосур на левицата не, харесва, не се харесва Бразилия и Бразилия на Болсонаро. Говори се за квоти и други неща, които са свързани с търговската политика, само че вместо говорим за търговия, говорим за права на човека и прочие. Това са въпроси, които са в правомощията на други органи на парламента, а не комисията, която се занимава с търговията. Ако, иск, ако не искаме да търгуваме, ще трябва да затворим търговските си граници и ще прекъсам търговските си взаимоотношения с всички. Така че нека да говорим а, за търговия в рамките на търговски дебати. Благодаря. Благодаря госпожа Матиас за една минута. Благодаря ви. Наистина е много странно този парламент, който приветства всички финалисти на наградата Сахаров и вожда Раони. Сега се пита дали споразумението Меркосур отговаря на политиките на Съюза. Не, не отговаря. Ние сме с тези, които ще се борят за опазването на горите, нали? Не може да се търсят извинения, за да заставаме на страната на аграрната промишленост. Това би означавало награда за Болсонаро, край на Амазония – Това е обида към коренното население, което защитава своите права. Това споразумение също така слага край на Парижското споразумение, защото Болсонаро каза, че ще излезе от него. Лицемерие е това. Аз искам да съм на страната на тези, които защитават природата, а не на страната на лицемерите. Благодаря колегата Салини. Грация. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин председател. Търговските взаимоотношения, които сега свързват Меркосур и Европа, е на стойност над 25 милиарда. Това е пакет – който, както напомни колегата Симънт, излиза извън конкретните рамки, които са свързани с очакванията на колеги и сред тях очакванията за свързани с Зеления пакт. На мен ми се струва, че зелените са решили да реагират толкова остро, тъй като е, председателят на Европейската комисия определил зеления курс за е, свой приоритет. Всъщност, е, сега се играе много опасна игра, а именно кой ще нанесе най-тежък удар, за да си освободи територия. Зеления пакт е, се състои от две думи. Зелен, е, или и зелено, и а, курс, и пакт. Вие искате да блокирате, може би, всички търговски споразумения. Може би всички споразумения трябва да бъдат блокирани. За вас искате зеления пакт да се превърне в. А, а, пагуб, в нещо пагубно за Съюза. Ние решихме да работим за гражданите, а не за 4 гласа, както правите вие. Благодаря за една минута, господин Бедрони. Господин комисар, получихте е, един е, много неприятен ресор. Е, търговските споразумения. Това е на практика нещо, което никой от нас не разбира. Езика ни е абсолютно непознат. А света днес говори на съвсем друг език. Тези търговски споразумения, които са формулирани още преди 20 години, всъщност е, представят една философия и една концепция, която е, не интересува никого вече. Е, действително са необходими промени по отношение на климатичната ни политика. Вижте какво става с региона около река Амазонка, вижте какво става с правата на човека. Ние трябва, естествено, да подкрепяме всичко това, което вълнува хората. Хората протестират по улиците, е, включително и заради тези споразумения трябва да направим е, всичко, което е по силите ни, така че езикът на тези споразумения да бъде модерен, е, да се разбира от хората, които протестират по улиците. Как иначе ще гледаме хората в очите, как е, е, на практика ще им обясняваме, че уж защитаваме правата на човека, а от друга страна продаваме собствените си производители и собственото производство. Така не може. Госпожа е, Бледро. Благодаря ви. Зеленият курс превръща Европейския съюз в световен лидер в екологичния преход. Това е един от инструментите в търговската политика. Споразумението Меркосур означава да преминем от думи към дела. Споразумението от Париж и всички бъдещи споразумения са включени тук – и мисля, че тази разпоредба вече дава плодове. Видяхме го с пакта от Летиция за Амазония. За това аз приветствам ангажимента с търговската политика по зеления курс. Ние искаме устойчивост в тази политика. Освен това е много важно, че трябва да участват хората – Дебата днес със сигурност се дължи на някои тревоги, но трите оси на гражданско взаимодействие в зеления курс наистина ще превърне тези тревоги в една промяна с индивидуални и колективни ангажименти и ще се изпълни мисията на зеления курс. Благодаря колегата Месова. Уважаеми колеги, като приемаме подобни споразумения, ние допринасяме до увеличаване на потреблението в цял свят. Казва ни се, че тази търговия води до развитие. Това е лъжа. Ползата е за много малък брой хора. Заедно с това се изчерпват ресурсите и се води до нарушаване на правата на човека. За Меркосур има следния абсурд – огромни количества месо са обект на търговия. А, и тук не трябва да става дума за стоки, с които всяка страна разполага и които се пренасят през, през огромни разстояния с цел печалба на малцина. Къде е съвместимостта с Зеления пакт? Ние трябва да се, да се борим а, с, срещу замърсяването, а не да насърчаваме огромната консумация на гориво. Господин Любретон е следващият. Благодаря, госпожо председател. Зеленият курс, представен от комисията, е много амбициозен, защото е, задава до 2050 година целта въглеродна неутралност. Е, ние сме пример за изпълнението на Парижското споразумение. Целта е похвална, но реалността е много различна. Като сключва споразумение за търг, свободна търговия с целия свят, Европейския съюз прави грешка – най-добрият начин е всъщност да се мисли за възможно най-краткия път на стоките, е, за да не се използва гориво е, за камиони, за самолети. От тази гледна точка споразумението за свободна търговия с Меркосур е проблематично. Това е най-голямото търговско споразумение, изключвано някога от Европейския съюз. 18 милиарда евро от БВП. Това наистина е най-голямото търговско споразумение, докато Латинска Америка е континент много далечен от Европа, чисто географски едно такова споразумение за свободна търговия жертва околната среда в името на манията на всяка цена да си изнасяме стоките. И Меркосур не е изключение. Наистина има раздел за опазването на горите и устойчивото развитие, но в действителност Бразилия унищожава горите в Амазония – в заключение, това споразумение е твърде либерално. Европейския съюз жертва опазването на природата в името на краткосрочните интереси на химичната индустрия, на автомобилостроенето, на търговията. Още веднъж зеления курс е само една измама за европейците. Благодаря ви, колегата Прокачини. Благодаря, госпожо председател. Днешният дебат е много интересен, защото показва две лица. Е, екологичното лице, което е сиракът на комунистическата идеология, търси нова идеология, за да приеде смисъл на политическата си дейност и в крайна сметка нанася удар върху економиката и унези работници, които при е, чийто защитник беше миналия век. Второто лице е на онези, които пълнят устата си с нови формули и изрази като зелен пакт и след това околната среда им е безразлична, защото единственият смисъл е, за тях са парите. Имам предито онези европейски страни, които благодарение на споразумението Меркосур могат да продават повече коли в ощърп на селското стопанство в Европа, което ще понесе сериозен удар. Тези две лица, ако ги сложим едно до друго, ще прилича малко на картина на Пикасо и това е всъщност израз на вашето лицемерие. Благодаря. Следващият оратор за една минута е госпожа Рего. Много ви благодаря. Мината седмица в този парламент представихме предложение за дебат. Имаше много противоречия. Един от основните въпроси беше свързан с поразуменията за свободна търговия или ССТ, както е това с Меркосур. Има много критики от еколозите, от аграрните синдикати, от Латинска Америка това споразумение означава стоките да се превозват от един континент към друг с всички емисии на въглероден диоксид само в името на печалбата. Това ще унищожи Амазония. Освен това ще се използват забранени вещества в селското стопанство и по този начин ще станат обичайни погазванията на правата на човека от страна на фашиста Полсенаро. Същевременно се казва, че имаме зеления курс, че трябва да намалим емисиите, че никой не трябва да бъде забравен, но като чили не се забравят само големите предприятия, които унищожават планетата. Благодаря колегата Петърс. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Европейския зелен пакт е най-амбициозния проект, е, е, който е, познаваме на Европейската комисия. Става дума за устойчива економика, устойчив свят за нашите деца. Но естествено трябва да помислим и за екологичния ефект върху търговската политика, която също трябва да се промени. Земеделското, земеделието, селското стопанство очевидно е табу ние установяваме, че нашите земеделски стопани действително са изправени пред големи предизвикателства с климатичните и екологичните изисквания. Когато става дума за внос на, на говеждо, ще трябва да помислим за митата, защото ние също имаме много голямо производство на говеждо месо. Всичко това естествено трябва да бъде предмет на сериозни преговори, когато говорим за споразумението с Меркосур търговското споразумение може да включи и е, е, 7,5% от е, е, вноса на говеждо е, за Европейския съюз, но естествено много подбрано, висококачествено говеждо месо. В противен случай ние просто убиваме европейското производство на говеждо месо. Трябва да мислим и за економическите аспекти. Белгия е силно засегната от тези намерения. Благодаря. Господин Лопес, минута и половина. Президента, благодаря, госпожо председател. Господин комисар, ние говорим за споразумение между Европейския съюз и Меркосур, нещо, което наистина изисква дебат в парламента, дебат, който водим години наред. Това е споразумение, което позволява да се изграждат регионални съюзи между Европа и Латинска Америка. Също но това дава възможност Латинска Америка или 85% от нейното население да стигне до европейския пазар, най-големия в света. Ние искаме да се борим за една справедлива глобализация, да го постигнем и в Латинска Америка. За това трябва това споразумение и други подобни да служат не само да се изнасят продукти, а най-вече да се изнасят нашите норми и стандарти. Днес говорим за това, което се случва в Бразилия. Аз трябва да кажа, че съм отвратен от политиките на Болсонаро, но искам да ви напомня, че това споразумение се договаря вече 20 години. Бразилия имаше и други президенти, които са го договаряли. В крайна сметка, основната цел на едно такова споразумение е да се зададат стандарти, да има една стабилна рамка и да има устойчивост, когато говорим за зелените е, площи на планетата но разбира се, не бива да бъдем сами. Благодаря. Колегата Рис. Благодаря, госпожо председател. Аз не смятал, че споразумението с Меркосур противоречи на споразумението за климата. Остават няколко, да са, няколко детайли, които да се уточнят преди да дадем зелена светлина и господин Бертланги подчертава, че имаме нужда от време. Само няколко коментара. Нашите фермери трябва да имат по-силна защита и всъщност нашия сълскостопански модел трябва да бъде защитен. По-конкретно пазара за говеждо месо и захар. Що се отнася до климата, ние трябва да обърнем внимание на Болсонаро за пожарите в Амазония. И в Амазония емисиите на въглероден волки са два пъти по-високи, отколкото на където и да било другаде. Какво ще направим, господин а, Хоган? не можем вече да, да работим по-старому. Колегата Хойслинг има думата за една минута ако желаем зеления пакт, тогава не би трябвало да подписваме това споразумение. Просто не става така. Мандатът е, така да се каже, от миналия век. Не отговаря на настоящето. Говеждо, соя срещу машини, автомобили. Ето това е общо заето концепцията. Нещата вече са отживели. Трябва да предоговорим това споразумение. И трябва да обърнем особено внимание на главата околна среда. Ние знаем много добре, е, що за политик е господин Болсонаро. Той е неофашист. И защо трябва да му помагаме с такова споразумение? Той никога няма да спре тогава да унищожава горите около Амазонка. Е, Парижкото споразумение можем да го хвърлим в коша, ако ще действаме по този начин. И така, Европейският съюз, е, е, ако действително сериозно защитава правата на човека, ще трябва да наложи определени стандарти. Същите стандарти, които въжат и за нашите земеделски стопани. Не можем да поставяме пред тях е, неимоверно високи изисквания и същевременно да внасяме от страни, които всъщност използват пестициди, които е, действат и в селското стопанство по устарели технологии. Благодаря. Колегата Бей. Скъпи колеги, този дебат трябва да бъде озаглавен догмите на Европейския съюз. Защото със сигурност тук имаме голям парадокс. От една страна индустрията на европейското земеделие, на която се налагат все по- взискателни и скъпи мерки. От друга страна, това се сете с дерегулиране и протекция, протекционизъм. Това е много наивна идеология да се очаква, че една голяма економика просто ще се впише в нашите стандарти и изисквания. Това ще бъде нелоялна конкуренция. Ние имаме нужда нашите индустрии и земеделци да бъдат конкурентоспособни. Европа винаги е залагала на екологията, намалява своите емисии на CO2 същевременно. Китай не го прави. Но ние искаме да опазим околната среда и нашата економика. Благодаря ви. Много моля да не се опитвате да компенсирате краткото време, което сте получили при разпределянето на времето от вашата политическа група за сметка на преводачите. И сега давам думата на колегата Стелрот. Благодаря, госпожо председател. Споразумението с Меркосур разбира се е много важно, но днес ние говорим за зеления пакт, но също така за инвестиции, законодателство и поведение. Посланието е, че Европа трябва да, се, да стане първият континент неутрален по отношение на въглеродния двуокис. Чудесно, за мен това не е проблем стига да говорим и за последиците. Трябва да говорим за предимствата, но и за недостатъците. Всичко това ще доведе до много високи разходи и цени на енергията, което ще бъде в ущърп на нашата конкурентоспособност. И с този проект ще се въведе въглероден данък върху вносните стоки. Е, има е, търговски конфликти по света, това ще бъде във вреда на нашия начин на живот. За нас е много важно да подчертаем, че не търговията регулира всичко. Онова, което регулира а, е, света е и безработицата. Благодаря, господин Уолес. Благодаря, госпожо председател. Комисар Хоган трябва да мислим за инвеститорите, за нашите компании, за... когато говорим за екологични стандарти, естествено те трябва да въжат и за нашите партньори. Агробизнесът в страните от Меркосюр използват много химикали, много пестициди е, Зеленият пакт е, поставя много високи изисквания към нашите земеделски стопани в периода на прехода. За да се постигне биологично разнообразие и за да се преборим с климатичните промени. Но как ще убедим нашите земеделски стопани, след като отваряме широко вратите за страните от Меркосур? Е, Бразилия, Уругвай и други страни не спазват нашите екологични стандарти. Не може и да става и дума за устойчиво земеделско стопанство. Няма никакви изисквания по отношение на въглеродните емисии. Знаем какво стана в Мадрид. Именно Бразилия пречеше най-много. И сега ние им казваме не, ние въпреки всичко ще ви дадем Ораторът бе прекъснат. Благодаря. Колегата Шмидт Бауер има думата сега. Благодаря. Едно модерно, климатично неутрално земеделие дава възможност за просъществуване на семейните предприятия в селското стопанство в Европа. Така аз разбирам Зеления пакт комисията ще трябва при всички положения да гарантира, че е, не мери с двоен аршин е, ако сериозно се отнасяме към Селения пакт, ще трябва да поставим и към нашите търговски партньори същите високи изисквания, както към нашите собствени производители. И за това споразумението с Меркосур е, поставя съвсем сериозно въпроса за това колко сериозно се отнасяме към устойчивата економика и устойчивото земеделско стопанство е, ще трябва ли е, една е, устаряла стратегия да бъде в основата на споразумението с страните отвъд океана? Какви етикети е, и означения и наименования ще поставяме върху продуктите? Всеки потребител при нас има правото да бъде добре информиран. Какво ще пишем там? Естествено, ние желаем да опазим климата. Земеделците е, и в Австрия, господин комисар, е, настояват за сериозни рамкови условия за стабилност, е, за сравнимост на изискванията и естествено за облегчения в преходния период. Става дума за оцеляването на една много важна професионална група. Благодаря следващият оратор. Благодаря. Аз съм удивен, защото зелените не предлагат общ дебат за съвместимостта между търговските договори изобщо и а, зеления пакт, но само Меркусур. На Европа се падат 9 Процента от емисиите, а сред от Меркосу 3,4%. Имайки предвид населението, тези емисии са сред най-низките в света. Много важна част от споразумението е устойчивото развитие и това е най-добрата гаранция за защита на биологическото разнообразие, обезлесяването и спазването на ангажиментите, които тези правителства поеха е, в конференция, по време на конференцията в Париж. И това е най-добрата гаранция за политиката, избрана от президента Болсонаро. И накрая, колеги. Може да има съмнение за този договор, всички ги имаме, но мотивите на колегите от групата на зелените са непоследователни. Благодаря колегата Келехер. Бих искала да ви кажа добре дошъл, господин Хоган, като комисар в този ресурс. От самото начало се знае, че ще е много трудно да наложите навсякъде екологични мерки, да изпълним не само собствения си екологичен дневен ред, но и да го наложим на останалите. Също времено ние изключваме споразумение с Бразилия, Уругвай, Парагвай, Аржентина, с Бразилия, която унищожава амазонските гори – намалява биоразнообразието. Така ние изпращаме послание към света, че Европа не се отнася толкова сериозно към измененията на климата. Обявихме зеления курс миналата седмица, но сега споразумението с Меркосур подронва всичко, което е заложено в екологичната ни програма. Нека го заявя ясно. Тук се подронват основните принципи, които Европа иска да наложи в околната среда. На второ място това е в ущърп на нашето земеделие. Благодаря колегата Грейн. Так, фру талман. Е, игор, хема и Сверия, Благодаря. Вчера е, екологичната партия в Швеция е, наложи е, на правителството да се съобразява с целите по отношение на климата – това на практика означава, че трябва да се използват абсолютно всички възможности за опазване на климата и естествено тези възможности ние трябва да поставим на масата, когато преговаряме и с партньори извън Европейския съюз. Парижското споразумение предвижда е, определени цели. Естествено има един определен преходен период, но е, на прехода към една климатонеутрална политика е нещо, което естествено налага определени ограничения и трудности, но ние не бива да пропускаме тази историческа възможност. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Колеги, господин комисар, миналата седмица господин Тимерманс представи Зеления пакт. Вътре фигурира една стратегия от фермата до вилицата. В Европейски съюз вече са забранени люпилните и различните пестициди. Скоро в Европейски съюз ще се инвестира във все повече и все по-ненужни правила. И с, с споразумението Меркосур храната ни ще идва от страни, в които тези правила не въжат. Пълно противоречие. Споразумението с Меркосур е стратегия коли за крави, която ще облагодетелства определени страни в Европейския съюз. Само, че ще подложи фермерите в много страни, в това число и моята, на нелоялна конкуренция не трябва ли да преразгледаме тази непоследователна политика? Благодаря. Колегата Яробас има думата. Госпожи и господа, имаме е, е, дилема. Изправени сме пред дилемата. 90 милиарда евро е, е 88 в е, търговията с стоки и е, останалата част е, в услуги. Това е всъщност стойностното изражение на споразумението с Меркосър. Но става дума за изключително важни горски ресурси, които се унищожават в страните от Меркосур, за да се освободят земите за селско стопанство ще трябва да използваме е, търговското споразумение с е, Меркосюр като инструмент, е, за да наложим всичко това, което сме записали в Парижското споразумение. Ще трябва да е, настояваме за забрана на горската сеч. Естествено, по отношение на транспорта също трябва да се поставят определени изисквания, но най-вече по отношение на селското стопанство, средства за растителна защита, най-вече пестициди, зеления пакт поставя високи изисквания по отношение на е, производството на хранителни продукти и, самите, и качеството на хранителните продукти. Германските и полските земеделци са из издъхват, а ние е, всъщност не поставяме същите изисквания към търговските партньори от Латинска Америка. В Латинска Америка има други приоритети и затова трябва първо да кажем спазвайте стандартите и чак след това ще говорим за търговско споразумение. Очевидно ще трябва да предвидим един изпитателен срок, за да можем да анализираме доколко партньорите отговарят на изискванията колегата Зидъл. Уважаема госпожо председател, търговското споразумение с Меркосур ще е, отвори е, европейския пазар за продукти от е, Южна Америка. Бразилия, Уругвай е, произвеждат е, огромни количества. Производството при тях е, нараства е, за сметка на е, екологичните цели. Е, много пестициди се използват в селското стопанство. Този проблем е известен отдавна. Е, използват се средства за растителна защита, които отдавна вече са забранени в Европа. И същевременно те се и произвеждат там, без да се спазват никакви стандарти, които въжат тук в Европа. Така че е, трябва да говорим не само за е, изсичането на горите, трябва да говорим за всичко това, което замърсява хранителните продукти, които смятаме да внасяме. Трябва да преосмислим тази политика. Благодаря, колегата Водан. Thank you. Благодаря ви. Този парламент обеща радикален нов зелен курс. Европейските граждани очакват да поведем напред, но ако този зелен курс означава нещо, той трябва да обхваща цялото законодателство и всяко търговско споразумение, което се договаря, не само Меркусур – Господин комисар, нашата позиция е силна преди да подпишем споразумението. Парижкото споразумение е важно. Важно е и какво слагаме по лавиците на нашите супермаркети. Необходимо е да има силно екологично законодателство, демократични предпазни механизми, добри закони – Меркосур ни дава възможност да наложим гаранции, ако наистина възнамеряваме да изпълним обещаното. Търговията може да се използва за добро. Но докато ние договаряхме това споразумение, е, проблемите на климата станаха неотложни и това трябва да е нашия приоритет. Благодаря колегата Винер. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, е, ако сте слушали внимателно е, всичко, което се каза до тук, е, ще си кажете, Европа очевидно не желая споразумение с Меркосур. Има основания за това. Имаме етични и морални норми, които винаги защитаваме. И това ни кара да поискаме това споразумение с Меркосур да не се подписва и да не се договаря. Как можем да свържем Зеления пакт с това, което смятаме да договорим с Меркосур. Как ще защитим нашите земеделски стопани? Как ще защитим стандартите по отношение на хранителните продукти? С Китай правим подобни споразумения. Хранителни продукти срещу а, машини. Не трябва ли да защитаваме с един аршин всички тези стандарти, колегата Колин. Благодаря, госпожо председател. Нашата международна търговия и договорите не бива да пречат на борбата ни срещу климатичните изменения. С споразуменията Меркосур ние ще отворим границите си и ще дадем възможност за облегчен внос на 82% от стоките. За да постигнем целите от 2050 година, ние налагаме норми на предприятията за намаляване на емисиите. Не може това да бъде за сметка на внос, който не спазва на тези изисквания. Данъкът върху вносните стоки трябва да се прилага бързо с прости правила, приложими към всички. Очевидно не трябва да допускаме нелоялна конкуренция. Как можем да налагаме все повече ограничения върху производителите, без и, заедно с това да отваряме вратата за стоки, които не спазват подобни норми. Спазването на санитарните норми са въпрос на общественото здраве. Ние държим на търговия, като се спазват правилата. Ние държим на устойчиво управление на ресурсите, като включим задължителни клаузи в договорите, свързани с спазването на, из... на ангажиментите от Парижката конференция и също така за изискванията ни към Амазония. Не можем да не, да, не можем да не се съобразим с това, което каза Урсула фон Лайен преди една седмица. Госпожа Арена за една минута. Благодаря ви. Комисията представи своите амбициозни цели чрез зеления курс и аз се поздравявам. Но как може същата комисия по същото време да оправдава споразумение като това, което обсъждаме споразумение от едно предходно поколение? Как може да се твърди, че всичко ще продължи както е обичайно и до сега? Това споразумение е насочено срещу климата, срещу природата срещу коренното население. Казва се, че има раздел, който гарантира устойчивото развитие. Това не е вярно. Нека бъдем последователни, нека бъдем искрени. Тук е изключен механизма за уреждане на спорове на ниво държава срещу отсрещна държава а ние искаме да има право на устойчиво развитие, след като този механизъм не може да се използва за уреждане на спорове. Аз ви съветвам да прочетете какво казва патрона на Давос. Той със сигурност не е от левицата. Господин комисар, госпожо председател на съвета, много е важно да зачетете какво казват самите предприятия по отношение на опазването на околната среда. Благодаря колегата Пает. In... Благодаря ви. По-настоящем, когато наблюдаваме геополитически промени и е, е, промени в обществения и световния ред, е, в международната търговия всичко става на основата на определени правила. Бизнесът трябва да се ползва от всички възможности на економическите взаимоотношения, на международните търговски взаимоотношения, но същевременно времено трябва да се пазят интересите на собствените производители. И в Зеления пакт Европейския съюз поставя определени изисквания към собствените производители в е, една е, силно формулирана глава за околната среда в споразуменията с е, страните от Меркосур, ние ще отговорим всъщност на изискванията на Парижкото споразумение. Колегата Саливан. О, Саливан. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин комисар Хоган. Много се радвам, че се води този дебат твърде честно ние не успяваме да постигнем целта да подобрим света чрез търговската политика. Допускаме компромиси с нашите идеи в интерес на корпоративните печалби и неустойчиво ефтини стоки. Ясно е, че това споразумение Меркосур не може да бъде е, съвместимо с Зеления пакт. Как може споразумение, което допуска внос на говеждо месо, произведено върху а, обезлесени гори. А, има опасност да изпаднем в дволичие. Говорим за кръгова економика и устойчиво е, селско стопанство и след това внасяме продукти, които не са устойчиви. Всяко споразумение трябва да е в съответствие с ангажимента от Париж и да защава правата на работниците в Европа е, и Южна Америка. Също така не бива да допускаме хаос в Европа. Ирландските фермери без друго понасят ударите на нелоялно ниски цени. Благодаря колегата Вирконен за минута и половина. Благодаря. Говорим за това, доколко споразумението ЕС Меркурсур е, съответства на е, Зеления пакт. Е, Комисарият Хоган очевидно смята, че има съпоставимост, е, че се отговаря на е, основните изисквания в е, Зеления пакт, най-вече по отношение на климатичната неутралност, но когато говорим за социалните, за економическите и екологичните последствия, ще трябва естествено да си дадем сметка, че нашата цел в Европейския съюз е устойчивата економика. Е, ние искаме тази економика да бъде и климатично неутрална и настояваме и останалите страни да поемат своя дял от задачата, а именно е, да допринесат с 10% за постигане на климатичните цели. В е, Мадрид не постигнахме успех – САЩ, Индия, Китай ще трябва да бъдат е, обвързани в е, един международен пакт е, за устойчивост и климатична неутралност. Един пакт, който трябва по отношение на изпълнението да бъде контролиран от един независим международен комитет. Благодаря ви, госпожо председател. В Европейския съюз ние развиваме едни сложни отношения с останалия свят. Много често трябва да се борим с протекционизма и такива споразумения дават една възможност за износ на стоки, на услуги. Разбира се, винаги се минава през диалога, през разбирателството с останалия свят – много е важно да защитаваме своите ценности, човешките права, екологичните права, здравето на хората. Когато преговаряме с други страни, нашите принципи трябва да бъдат изцяло защитени – ето защо при ССТ с Меркосур трябва да се настоява да се спази Парижкото споразумение, да се опазят флората, фауната, дивата природа. Това е изключително важно, а не само да чуваме празна риторика. Европейският съюз би трябвало да използва и инструментите за контрол, да не показва никакво колебание, ако трябва и да бойкотира, когато поведението не отговаря на зеления курс. Благодаря колегата Гуненберг. Госпожо председател, господин Хоган, в екологичната криза, в която се намира човечеството в момента, Европейският съюз трябва да договаря споразумение с Меркосур, което да насърчава екологичните цели, да се спре с унищожаването на горите около устието на Амазонка. Господин Болсонаро обаче каза, че не го интересува е, опазването на климата. Той иска е, да осигури прехраната на населението. А също времено това означава драма. Драма, защото горите се унищожават, защото региона на река Амазонка е невероятно богат. Има 16 000 видове е, дървета, има десетки хиляди хиляди видове е, на флора и фауна, които трябва да бъдат опазени, които са изключително важни за живота на цялото човечество. Е, те са от глобално значение е, и споразумението в момента като че ли е точно в пълно противоречие с нашите цели. Извинете ме, пропуснах господин Дидие а след това ще ви дам думата. Госпожо председател, има политическа несъвместимост и гражданите не искат да я приемат. Споразумението с Меркосур е, за съжаление, красноречив пример. В момент, в който Европа обявява, обещава да спи да се обнови, не бива да допуска внос на стоки, които не спазват правилата. Как можем да си представим, че при пълна непрозрачност се разрешава на страните от Южна Америка да наводнят европейския пазар с хранителни стоки, които съдържат забран... вещества забранени за нашите фермери. И към тази абсурдност се прибавя един социален план. Европейския парламент не бива да, да бъде съучастник в него. Как искате да кажем на производителите на говеждо, които вече са в криза и които всяка година ще трябва да се борят срещу вносят, вносът на стотици хиляди тонове говеждо месо от Южна Америка, третирано с антибиотици. По този начин ние поемаме риска за здравето на нашите деца и при това в, в нарушение на правилата, които трябва да спазват нашите ферми при това тайно и непрозрачно споразумение, ние трябва да настояваме за отвореност, откритост, прозрачност. Нека не бъдем наивни участници в глобалната търговия. Крайно време е ние, европейците, да вземем своята съдба в свои ръце. Благодаря. Думата има колегата Компуланатри. Господин, госпожо председател, въпросът е дали е, има съвместимост с Зеления пакт въпросното споразумение за свободна търговия с Меркосюр. Е, ние е, правим всичко възможно, за да е, изпълняваме ефективно Парижското споразумение и това означава е, устойчиво развитие, е, като е, би трябвало да се предвидят и съответните търговски санкции. Е, Парижкото споразумение е, ще трябва е, е, да включи до 2030 година и за абсолютна забрана за изсичането на горите в Бразилия, но не сме предвидели търговски санкции. Бразилия при всички положения, както миналата седмица видяхме съвсем е, ясно на КОП-25 не е партньор за Европейския съюз. Парижкото споразумение е съществен елемент за е, договарянето на търговските взаимоотношения. Въпросът обаче е какви ще бъдат санкциите при неизпълнение. Аз предлагам условията за ратифициране на търговското споразумение да включват е, абсолютно спазване на е, разпоредбите на Парижкото споразумение. В противен случай просто да няма търговско споразумение. Благодаря колегата Палчак. této dohody kterou sjednáváme ale myslím si že by Споразумението е спорно, но нека да погледнем фактите. Страните от Меркосур и Европейския съюз са подписали Парижкото споразумение. Какво ще се случи в момента, в който ние не успеем? успеем да сключим споразумение с Бразилия. Аз съм докладчик за обновяването на горите и аз приканвам колегите от групата на зелените да участват конструктивно, за да се намери решение и Бразилия да ни помогне да решим проблема с обезлесяването. Има глава за устойчивото развитие в това споразумение. Подсилване, засилването на взаимоотношенията ще върви ръка за ръка с устойчивото развитие и с опазването на горите. Нека да имаме предвид този много, това много важно обстоятелство. Колегата Родригес Пиньеро. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар Хоган. Европейския е, съюз всъщност отговаря за три пъти повече парникови газове, отколкото Латинска Америка, но ние водим борбата за екологична промяна – Имаме зелен курс. Ние е, до 2050 искаме да бъдем първия регион без въглеродни емисии, но това не е достатъчно. Трябва да има ангажимент от страна на всички. Атмосферата не познава граници, затова е много важно споразумението с Меркосур да има наистина амбициозен раздел за устойчивото развитие. Това да е правно обвързващо и да е свързано с ефикасни мерки за изпълнение на Парижкото споразумение, както и с търговските преференции, ако бъде сключено. Ние можем чрез споразумението да сложим край на незаконното изсичане на гори до 2030 година, също така да намалим с 43%. Това е възможно, когато има споразумение. Да, трябва да има много работа, трябва да гарантираме изпълнението, трябва да има обвързващи цели. И тук Европейският парламент има много важна роля. Благодаря. Благодаря, извинете, че ви прекъснах, но наистина трябва да искате повече време за изказвания. Ако говорите по-дълго, това не е по моя вина. Колегата Спираки. Благодаря, госпожо председател. Е, комисар Хоган, Споразумението е, еса Меркосюр естествено е много важно, но би трябвало да мислим за е, каква ще бъде ползата за потребителите и за нашите производители. То е обаче много провокационно споразумение, най-вече по отношение на а, е, сертификатите за околна среда и а, е, несъвпадението на екологичните стандарти земеделските стопани в Европа ще бъдат подложени на нелоялна конкуренция. Те ще трябва да представят съответните сертификати и да доказват, че отговарят на екологичните изисквания, докато тук ще се внасят стоки, които не отговарят на тези изисквания. Как ще свържим това с нашите цели до 2050 година по отношение на климата и околната